Good afternoon, ladies and gentlemen. We... Добър ден, дами и господа. Нека да започнем. Предполагам, че още ще се присъединят към нас, но все пак да не губим повече време. Много се радвам, че ще бъда съпредседател на това заседание, в което ние приветстваме комисаря Тери Бретон в от името на нашите ком, две комисии, е, Имко и Итре. Е, се радвам, че също така е колегата ми, е, господин Кристиан Силвия Бушо. Искам да започна от името на Имко. Сигурна съм, че знаете, че цифровата ера, в която сега живеем ние с появяващите се технологии, които стават двигатели на економическото развитие. Говоря за изкуствения интелект и машини, които подпомагат вземането на решения, те ни помагат, но те предполагат различни свои предизвикателства и ще говорим също така за защита на потребителите на единия пазар. Всички тези аспекти трябва да се вземат предвид. Ще говорим за хармонизацията на правилата, стандартизацията, подобряване на прозрачността, информацията за потребителите. Всички тези аспекти са много важни, ако искаме да имаме доверие на потребителите и равнопоставеност в бизнеса. С тези няколко думи искам да приветствам комисаря Бретон на съвместното ни заседание. Разбира се, след неговото изказване ще е, проследим всичко, което се случва в комисията и ще се радваме да бъдем, да продължим диалога си с комисията, с, ангажираните лица по различните инициативи. Сега няколко технически бележки. Господин Бретон ще направя едно изложение от 15 минути, след това ще имаме въпроси. Първия кръг 14 е въпроси от политическите групи с координатори от съответните политически групи в ИМКО и ИТРЕ е, по 2 минути на въпрос и 2 минути отговор от комисара. Ще бъде много стриктни, защото има и втори кръг от 20 въпроса Депутатите ще задават въпроси за една минута, блокове по 10 минути, след това комисария ще има 10 минути за отговор на въпросите. Ние ще се опитаме да приключим на време, което ще бъде точно в 6 с тези няколко думи искам сега да дам думата на комисаря Бретон за неговото изложение. Господин комисар, ще ви слушаме с голям интерес. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията, на е, е, комисията ИТРЕ и ИМКО, много се радвам, че ще мога да се изразявам днес, да говоря пред двете комисии. За, това, за нас е много важен ден. Поне ние говорим така в комисията. Разбира се, първото ми посещение е при вас в парламента. Ако нямате нищо против, ще премина на френски да имате възможност да си сложите слушалките, който има нужда от тях, все по-малко нужда имат от тях. И така с да ми ще ви представя какво обсъдихме на заседанието на колегиума днес. Заседанието беше доста дълго, тъй като темата, която ще споделя с вас, наистина е много важна. Става дума, разбира се, за цифровата стратегия за целият европейски континент за едните години. Нашата стратегия се разделя на три части, които ще обсъдим заедно, които обсъдихме тази сутрин. Първо е цифровата стратегия за едните години, която споменах. Тя представлява една пътна карта с много различни измерения, които се объединяват в един общ подход. Освен това, за първи път приехме една структурирана европейска стратегия, на която, както, знаехте, както знаете, много държаха, защото данните са в основата на цифровата економика, която безкрайно много ще се промени през следните десетилетия. И накрая приехме Бялата книга, посветена на изкуственият интелект, в който обсъждаме как можем да изградим една стратегия за изкуствения интелект, която се основава на върховите постижения, но и да е свързана с нужното доверие. И сега започваме процес на обществени консултации, в които знам, че и вие ще участвате много активно. И така, първо няколко думи за стратегията за оформяне на цифровото бъдеще на континента ни. Като всички знаете, промените, които преживяваме, е, са кардинални и се дължат преди всичко на навлизането в цифровите економики, в, в, в животът ни, в економиките и индустриите ни и целта ни е много проста. Технологията трябва да служи на гражданите ни, а не обратното. Или казвам с други думи, условията на труд трябва да бъдат по-безопасни, а не да намаляят в ущърп на цифровите технологии. Трябва също така новите технологии да отразяват ценностите и зачитането на основните човешки права. Имаме нужда от обществени услуги, които да се основават на по-безопасни инфраструктури във всеки един отрасъл, като например по отношение на диагностиката в медицинския сектор и други. Трябва да имаме възможност също така да дадем на гражданите възможност да се движат по-свободно и по-безопасно, независимо от възрастта си. Хората се приспособяват с различна скорост към тези нови технологии, независимо дали от какъв е пола им и какъв е професионалният им път. Днес представяме също така една превъзходна възможност за Европа, за устойчивото развитие, за нашите предприятия, които имат нужда от една рамка, която да им позволява да се развиват пълноценно. Също така и да бъдат в в ситуация на равноправна конкуренция при много ясно определени условия. И от тази гледна точка бих искала да се спра на три важни теми. Първо, възможностите на Европа да стане водач в областта на цифровите технологии зависи на първо място от възможностите и да се здобие с нужните ключови инфраструктури. Тук говорим за технологичен суверенитет, на който аз много държам. И за да го постигнем, трябва всички заедно да инвестираме Европейския съюз, държавите членки и промишлеността по теми като свързаността, 5G, скоро ще заговорим и за 6G, за свръхмощните изчислителни машини и квантовите технологии. Програмата Цифрова Европа трябва да е на висотата на амбициите и разчитам на вас, Европейския парламент, да се произнесете по темата, когато му дойде времето. Следващият важен въпрос е сигурността. Сътрудничеството в областта на киберсигурността и пътят, който ще изберем, за да подобрим възможностите си за отговор на кибератаки, но също така и за да подобрим сигурността на ключовите инфраструктури по отношение на 5G и 5 и 6G. Ще ви представим цялостен пакет с мерки в това отношение до края на годината. И накрая платформите, които споменахте в спитваните думи, госпожо председател. Безпълно не можем да приемем положението, при което някои платформи да защитават демокрациите и начинът ни на живот, обществото и напоставеността на пазара. И това го казвам на всеки, който се обръща към мен, включително и директорите на платформите. Когато те поискат, ние се срещаме с тях. Наскоро това се случи, но статуквото не може да остане каквото е в момента. Сега е дошъл момента платформите да се приспособят към Европа, а не обратното. И разбира се, ще предприемем мерки в тази насока. Ще го направим чрез акта за цифровите услуги, които ще подготвим до края на годината. Там ще се разпределят по-ясно отговорностите, включително и по отношение на платформите те ще носят отговорност за някои от видовете съдържание и в частност напълно незаконосъобразното съдържание, което се намира, които те хостват. Ще разгледаме също така и възможностите за преразглеждане на позицията на пазара на някои от платформите, Както знаете, някои от тези платформи са, се превърна, вземат почти монополна позиция, в която допускат или не допускат други играчи на пазара и това, разбира се, вреди на доброто функциониране на вътрешния пазар. А сега няколко думи за стратегията ни по отношение на данните. Темата е много важна. Няма как да говорим за изкуствен интелект без да имаме ясна стратегия за данните, като не може да има изкуствен интелект без данни. От 10 години насам всички си даваме сметка колко са важни данните и започваме да оценяваме разликата между тях, личните данни от една страна, от друга страна си поставяме въпроса платформите и начинът по който се платформите работят с данните. Не знаете, че голяма част от тях не се създават тук в Европа, в Съединените щати или в Китай. И съвсем скромно, без грам арогантност мога да ви кажа, че тези платформи наистина се зародиха между 10, 12, 15 години и като инженер мога да ви кажа, че на времето това не беше някакво изключително усъвършенствана технология. Не говорим тук за квантови компютри все пак. Говорим за базова технология, която вече съществуваше и с няколко пакет, патента купени тук и там бяха създадени тези платформи. Разбира се, платформите се развиха по начинът, по който всички знаем тъй като имаха почти незабавен достъп до огромен огромно количество потенциални клиенти, които сами създадоха нужните данни, които пък захраниха платформите, в някои случаи и между другото по доста съмителен начин. Затова и ние в Европа реагирахме след приемането на аргумента за защита на личните данни, за което между другото и поздравявам като са законата в Европейския парламент. И някак си хората останаха с впечатлението, че едва ли не сме загубили а, борбата. Ами, ще ви кажа честно казано, това е, беше само първият етап. За какво говорим? Говорим за нещо, което се случи преди 10-12 години, а не преди 50, например. Вярно е, да, защото платформите доста значително промениха начинът по който общуваме и потребяваме. Очевидно, че платформите вече имат и систематично въздействие върху демокрациите ни, за това е дошъл моментът да предприемем мерки. Но, както вече казах, идва нова вълна на данни. Тук вече говорим не толкова за лични данни, колкото за тъй наречените индустриални данни в най-общия смисъл на думата. Това са данни, които ще се генерират от всички свързани вещи в рамките на интернета на вещите с новите технологии на 5G. Очаква се да има 500 милиарда свързани вещи през 2300 година и всяка една от тези вещи, които са свързани с останалите, ще генерира значително количество данни. Това въжи и за свързаните авто, автономни автомобили и за всички други видове човешка дейност. И всичко това ще стане възможно чрез разработването на 5G технологиите, на които отново ще се върнем след малко. Или е, казвам с други думи, изправени сме пред едно цунами от данни, което се е насочило към нас и, както казах в самото начало, има 14, 40 000 милиарда години на събиране на данни към а, момента и на... Извинете, е това е общият обем на данните в момента и всяка година на този обем ще се увеличава. И в това отношение Европа не само, че не закъснява, ами напротив представлява огромна притегателна сила. Защото в Европа все още имаме най-добре разработената индустриална база, а тези данни ще се генерират преди всичко от тази индустриална база и ще се генерират по начина, който току-що обясних, т.е. чрез разработването на мрежите 5G, чрез въвеждането на мрежите на изкуствения интелект, които ще могат да се захранват с тази мрежа. Зато, разбира се, ни трябва нужната инфраструктура. В момента тя не е на лице. И лично, честно казано, да се управлява една платформа никак не е чак сложно, но за да се а, управлява една мрежа на изкуствен интелект и несвързани вещи, трябва много повече инфраструктура и много повече компетенции и в момента никой не разполага с тях, ние в Европа се опитваме да го изградим, като от една страна се опитваме да привлечем обществените власти, а от друга страна частния сектор и затова се опит... искаме да инвестираме над 2 милиарда евро в една платформа, в една инициатива за платформи и изчисления в облак, като целта е тази платформа да е на разположение на дружествата. Целта е да се създаде един алианс под надслова Cloud to Edge, ако ми позволите да използвам този термин, като целта, пак казвам, е да се разработват, да се използват този вид технологии и в интерес на обществените услуги. Третият аспект е свързан с а, бялата книга за изкуствения интелект. И тук бих искал много да ви благодаря, защото много активно работихте по темата. Всичките документи, които не изпратихте, значително ни помогна в изготвянето на нашата консултация и това е първото на, първо, е началото на една обща консултация въз основа на тази бяла книга. Целта ни е да изготвим една стратегия, която да, да, да даде увереност на гражданите в изкуствения интелект, което е много важно. В момента има резерви, което е съвсем естествено. Трябва да има яснота как и защо се използват алгоритмите. Важно е също така начинът по който се използват алгоритмите да отговаря на цялостният набор от ценности, кой, на който се основава днес Европа, като например равенство, етика, равенство на между половете. Тоест, основните за нас ценности, които трябва да се отразяват и от алгоритмите. А за целта трябва от една страна да обърнем внимание на употребата, като специфично внимание трябва да се обърне на рисковите или потенциално рисковите приложения. Например, в, в областта на медицината, например, когато изкуственият интелект интелект помага на хирург по време на операция. Това е критична употреба на технологията. Така че трябва да разгледаме какъв алгоритъм се използва, трябва да видим и какъв е наборът данни, който захранва този изкуствен интелект, този алгоритъм. Дали това са добре калибрирани данни, дали те правилно отразяват разнообразието на нашето общество и трябва да отбележим, че за някои от тези алгоритми ще е, направим сравнение с данните, които ние използваме в Европа и данните, които се използват от алгоритми, разработени в други части на света. Има други алгоритми, които не са толкова критични и а, мога да ви дам пример а, с една инициатива за етикетиране на алгоритмите, която може да ни позволи да имаме после представа на какви данни се основават. Всички тези теми ще бъдат а, по подробно разгледани в рамките на публичната консултация. Връщам се и на въпроса за оценката Ексанте, която е важна част от стратегията. И накрая да държа да отбележа, че във всеки един момент е, сме взимали преди позицията на Европейския парламент и заинтересовани страни. В е, крайна сметка, винаги последният е, орган е определеният орган по сигурността на държавите членки, а на европейско равнище е ролята на законодателя. Госпожо председател, дадохте им 15 минути, свърших 30 секунди по-рано. Uh, Благодаря, господин комисар. Сега вече можем да дадем думата за първия кръг въпроси от координаторите. Първия е господин Шваб, координатор за е НП и Имко. Имате две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Най-напред държа да отбележа, че НП високо цени цялостният и амбициозен подход на Европейската комисия по отношение на цифровата стратегия и по отношение на изкуственият интелект. Освен това, държа да отбележа, че не разполагаме с много време за да гарантираме, че европейските граждани ще запазят доверието в новите технологии. Всички използваме свързани устройства, но доверието в тях беше загубено или поне се появи заплахата да бъде загубено на няколко пъти. Така че като погледнем по-отблизо предложението на Европейската комисия, смятам, че можем в много отношения да си върнем доверието на гражданите в потребата на тези нови технологии. На второ място, това, което е много важно за нас, е фактът, че Европейският съюз иска да а, бъдат всички тези нови технологии в интерес на всеки граждан, на всеки мъж и всяка жена, на всички работници и а, в това отношение е много важно нито да следваме Китай, на чето подход не искам да се спира, нито на, да, след, да следваме път избран от Съединените щати, а да изберем трети път, наш европейски път, който се основава на нашите ценности. И на, бих искал да се спра на три няколко елемента, които представихте. Първо смятам, че е важно да се подходи чрез екс-анте регулиране за различните видове технологии, които са на разположение на европейските граждани, защото в много отношения напоследък действахме с последваща регулация след появата на технологиите, но, но това в много случаи не доведе до положението, в което конкуренцията беше, беше толкова нелоялна на пазара, че нямаше място за европейските дружества. За това е много важно ясно да регулираме ексанте, за да не загубят гражданите доверието в тези технологии. И от тази гледна точка, тъй като вие сте комисар отговарящи за вътрешния пазар, бих искал да ви попитам. Мисля, че ми остава още време, госпожо председател. Как, да, как може, господин комисар, да гарантираме, че вътрешният пазар с, с 27-те държави членки е така изграден, че в цифровата епоха всяка една от държавите членки и всяка една предприятие от държавите членки има своят шанс за развитие в, на този вътрешен пазар? Как може да гарантираме, че също така и има пълна възможност за трансгранична дейност за цифровите дружества, но и, но и дружествата, които се възползват от цифровите технологии, без това е да основният обект на тяхната дейност. Благодаря, господин Шар, господин Бретон, имате думата. Е, мерси. Благодаря, благодаря, господин Шваб, за вашия въпрос. Аз а, виждам две различни, две, две, две посоки. А, възстановяване на доверието. Вие сте прав обаче, че тук не става дума за това да се а, регулира, да се регламентира преди да имаме данните, да се, да се правят нещата ексанти. Има приложения, има различни неща. И, е, е, има две, е, два вида данни в тази а, презентация. Първите са личните данни. Ние а, вече можем да кажем, че някои неща бяха направени твърде късно. Има вече регламентиране, има сертифициране, няма дискриминация, както вече казах, с онеси, които са в риск. Всички трябва да бъдат сигурни, че всичко, което се отнася за личния живот и за алгоритмите, е, ще бъде спазено. И втората вълна, ние говорихме за предимствата пред всички други континенти. Това беше, разбира се, промишлената битка, която се води в момента, но бойното поле в Европа, защото ние създаваме това, което ще бъде важно за в бъдеще. Нашите предприятия са нашия приоритет. Аз говоря за за законодателната рамка и всички данни, които се произвеждат от един сектор, една верига ценности, друга верига в автомобилостроенето, в авиопромишлеността, в финансите и съответните платформи, и със съответните предложения. Всичко това работи трансгранично. Това е нов единен пазар на данните. Ние знаем данните, ние знаем културните различия и това всъщност е нашата сила в Европа. Председателката, благодаря господин Бретон. Следващия оратор е господин Кристиан Елер, координатор на НБ от комисията ИТРЕ. Благодаря, госпож, господин Пи комисар. От името на НЕП вие обещахте един амбициозен подход. Ние изпълнихме нашата задача и създадохме възможности за създаване на институции през следващите години. Това, което трябва да се постигне от една страна е регулаторната рамка и бюджета, който е много свързан с него. Има, разбира се, политическия пазар, който е задача на държавите членки. От моя гледна точка ние трябва да поддържаме амбициите си, трябва да бъдем с различно становище на институционалната рамка. Вие правилно говорихте за стратегията на данните, но това трябва да се направи, когато се решава въпроса за бюджета. Комисията се отваря, казва, че напрекъснато се говори и се отваря за едно, второ, трето, но ние сега виждаме, че трябва да има някакво диференциране и това ще бъде задачата и на комисията, и на парламента до края на годината. Какво трябва да бъде взаимодействието между институциите тогава, когато ние трябва да решаваме нещо. Същото е валидно и за бюджетите. Имаме три бюджета евробюджет, хоризонт на бюджета, бюджета за изследване на проблемите свързани с сигурността. Ние решихме ли кои са правилните приоритети? Има много нови планове, но няма нови средства. И как ще, как ще си взаимодействаме в, с държавите членки в многогодишната финансова рамка, за да може приоритетите да бъдат предвидени в бюджета, защото трябва да имаме а, един бюджет, който ще се изразходва няколко пъти. Господин Тимерман си иска за неговите приоритети. Вие какво мислите за междуинституционалната рамка и какво трябва да бъде направено до а, края на тази година? Благодаря, господин Елер, господин Бретон. Благодаря, господин Елер. Вие сте прав, да трябва да имаме средствата за нашите амбиции. Това е един факт, за който а, говорихте. Първото нещо е амбицията трябва да е ясна, тя съществува и трябва да бъде ясно, трябва да бъдем убедени, че това е на реалност и да бъдем убедени, че имаме дейност, да бъдем активни и проактивни а, и да а, се борим с вълните, а не да ги следваме. И също така да се основаваме на реалността на економиката, на промишлеността, такава както тя съществува в Европа и такава каквато аз я познавам добре. Естествено, необходими са средства, най-вече за дефинирането и реализирането на платформите, които не са отворени платформи, те са с защитени данни от гледна точка на сигурността. Естествено, може да се правят някакви съюзи между държавите. Решения не винаги съществуват. Трябва да се работи бързо в рамките на бюджета, но и средствата, които съществуват в различните програми, биха могли да бъдат мобилизирани. Ако това може да стане, ако вие ни помогнете да реализираме бюджета, а не да се намалява този бюджет, така както вече е, се обсъждаше и както ще се обсъжда в бъдещето. Има е, и други инструменти, които ще могат да бъдат мобилизирани двойната стратегия, криптологията, има специални сфери в промишлеността. Трябва да се види какво ще може да се мобилизира в рамките на сегашния съществуващ бюджет. Може да мобилизираме някъде около 1 милиард. Благодаря. Госпожа Кристо Мосе, координатор за социалистите и демократите от ИМКО. Имате думата. Благодаря ви, господин Бретон. Благодаря ви за отличното изказване. Благодаря ви също така за много интересният принос на Европейската комисия. Нямах времето да прочета цялата бяла книга, но много се радвам, че още на този етап се обсъжда толкова задълбочена темата. Трябва да гарантираме, че Европа е достатъчно добре подготвена за цифровият прелом. Всичко това е чудесно, но като социал-демократ се притеснявам от последиците на цялата тази цифровизация. Затова и въпросите ми са по-скоро насочени към социалните измерения. Европейската комисия се съсредоточава върху економиката и индустрията. Не можете ли да гарантирате, че цифровизацията няма да доведе до дерегулиране на вътрешния пазар и по този начин да навреди на потребителите? вътрешният пазар трябва да запази своята цялост и се надявам, че ще можете да ни успокоите, че ще подготвите и набор от регулаторни мерки, които могат да бъдат приложени в случай на нужда. Но как гражданите ще могат да усетят цифровият преход в ежедневието си? Как ще усетят появата на изкуственият интелект и, например, на автоматизираните процеси за взимане на решения? Как според вас ще забележат разликата гражданите? очаквам конкретни отговори от вас и мога да ви кажа, че ние от социал-демократите много ще се радваме да използваме новите цифрови технологии в облага на гражданите. Господин Бретон, имате думата. Merci. Euh. Благодаря, госпожо Монсе. Вашия въпрос е много важен и трябва да ви кажа, че ние много задълбочено говорихме това в колегиума. Социалния аспект, информационния аспект, това са много важни аспекти на нашата програма. Вие сте права, революцията, която идва, няма да се извърши за две години. Имаме повече време, нещата са задълбочени. Трябва да си дадем а, време, но същевременно трябва да се подготвим за решения, които облагодетелства всички. Има един въпрос, който най-много ме интересува и за който сме се занимавали много време. Това е да се избегне риска от дерегулирането на вътрешния пазар. Това, което е голямата сила на единия пазар, е нормите, които сме изработили всички. Имаше, разбира се, критики, имаше хора, които не харесваха нормите, но това сме ние, това е нашата сила е, и трябва да се използва, не трябва да се използва това, за да се развалят вече направени неща. Раз, извинете, да не, е, не трябва да се разплита чорапа. Това е. е платформите обслужват нас, а не обратно. И трябва наистина да се отчетат потребностите и на работещите, и на всички. Всички тези въпроси са ясно поставени в нашите дискусии, в Бялата книга. Всичко това на европейско равнище. Трябва да хармонизираме това и тези платформи, защото по този начин ще може да се ускори а, общия пазар, единния пазар, а не да бъде разрушен той. Председателката благодаря господин Бретон. Госпожа Патриция Той е координатор на ТРС е, Социалистите демократите. Както както и други е, казаха, ние много високо ценим е, вашият е, отговор на Марк Зукърбърг и мисля, че тук имаме и финансови, не само правни измерения, защото съвсем ясно трябва да се поеме отговорността по тази тема. Искам да се спра на един въпрос. Европа е способна да представи една регулаторна нормативна а, рамка, която да осигури бъдещето. Но сега, точно в този момент, както е, и вие говорите, трябва ни стратегия, която изисква много големи инвестиции. Големи инвестиции в цифровите отрасли. И това е, е един въпрос, в който не само ние имаме правомощия, но и националните структури в държавите членки на Европейския съюз. И голям въпрос е конкурентноспособността, е, сигурността и демокрацията. Един голям потребителски е, пазар е, трябва да има възможност да бъде осигурен и с съответното производство. Идеята да се създаде един общ публичен тръст с данни, може би е един начин да се свържат нашите публични инфраструктури в държавите членки. Имаме възможностите на технологиите за блок вериги и така ще може а, да се устойностят публично а, тези а, технологии и да се осигури а, употребата на, на тези технологии в економиката. Но най-важният субект тук са нашите граждани трябва да бъдат използвани по един анонимизиран а, и сигурен начин а, данните. Така демокрацията и економиката ще вървят ръка за ръка. Благодаря, госпожо Тоя, за много важните ви въпроси. На първо място искам да кажа два аспекта. Това, което е много важно, да има общо пространство, което да може да се използва от колкото е възможно повече хора. По, що се отнася до обществеността, до публик, е, естествено, данните трябва да бъдат анонимизирани, но предоставени за а, на разположение на нашите граждани, на нашите начепещи предприятия, стартъпси и така нататък. Но има, разбира се, едни пространства на общи данни във всички сектори. Аз говоря, например, имам предвид, например, автомобилостроенето. Да, това е един промишлен сектор, който генерира данни и те са поверителни, разбира се, но има някои други данни, които могат да бъдат споделени с същия сектор или с други сектори, например за поддръжката на автомобилите и така нататък. И би има интерес от един общ домейн от данни. Това се прави сега и това ще бъде реализирано от правителствените структури, не е ограничаващо за определено предприятие. Що се отнася за публичните услуги, също така е валидно. Като говорите за големите инвестиции, големите проекти, да, права сте. Аз говорих от една страна в публичната сфера говорим за различни структури, комисията, държави, членки от едната страна, трябва да се направи изчисления за научните изследвания, за публичните разходи, дали трябва да има един конкретен облак, който да, да може да, да бъде с данни, които могат да се споделят и би трябвало да има също така частни масиви данни за европейските предприятия, като се очите, разбира се, амбицията мечтите и желанията. Благодаря. Сега новия координатор на ЕМКО. Благодаря господин Локегард. Аз също мисля, че имам амбициозни данни. Ще продължа на датски. И моят въпрос Е свързан с фактът, че ние в моята група Renew Europe гледаме много положително на амбициите на Европейската комисия. Радва ни вашият подход и се радвам на това, което ни представихте към момента. Колегата Кристал Демоз от социалистите демократите иска да избегне дерегулирането на вътрешния пазар. Тогава бих искала да попитам как а, да се а, гарантира развитието без а, да а, има регулаторно новаторство. Знаете, че общият регламент защита на личните данни е модел, който се беше последван от целия свят, но имаше и негативни последици за МСП, тъй като МСП бяха натоварени с допълнителна, допълнителна допълнителна бюрократична тежест. Така че как може да се гарантира, че това няма да се случи по отношение на изкуствения интелект, че МСП няма да бъдат претоварени с бюрократична тежест? Е, господин Бретон, благодаря господин Локегард. Аз искам да започна с отговор първо на вашия въпрос. В знаем, че не искаме да се борим с лъжливите новините, наречените фейк нюз. Знаем, че те е, отслабват Европа. Е, аз бих желала да намеря средства заедно с вас, заедно с колегиума, да се сподели а, е, информацията, че Европа е застрашена от това. Разбира се, очевидно всички а, трябва да се облагодетелстват. Не става а, въпрос за това да се отежняват условията, свързани с малките и средни предприятия. Има малки и средни предприятия, които страдат. би трябвало да има някакви структури, които да а, работят взаимно с вас. Те работят и аз работя. Всички трябва да се радват на една и съща защита, защита на личните данни, но трябва също така да помагат помогнем на тези структури да се присъедин... приспособят към една сила, която да не създава ограничения и а, именно трябва да работим а, по а, веригата на ценностите в различните сектори, всички алгоритми, свързани с а, между, а, изкуствения интелект, които подобряват а, производителността и всичко останало, но трябва да се разглеждат а, една по една веригите на ценностите и за малките и средни предприятия. Това напълно в съответствие с вашата визия. Много от вас ми говорили също така, както вие говорихте вие. Вие също така виждате във вашата страна има някои неща, които за да могат да се реализират, трябва да им се помогне а не да се осложнява задачата. Благодаря госпожа а, Мартина Длабайова, новия координатор на Обедно, Обедини Европа. Благодаря. Много се радвам, че вие лично давате един конкретен принос и по-ефективно давате приноса за оформяне на бъдещето на Европа. Но истинската работа те първа предстои. Осигуряването на достатъчно бюджетни средства, осигуряване на подкрепата на държавите членки за вашето виждане и вашата стратегия провеждане на много задълбочено е, изследване и оценка на въздействието. И регулиране само до необходимата степен, без свръхрегламентиране. Аз ще се запозная по-подробно с трите документа, които представяте. С тях лягам до вечера и съм убеден, че, е, убедена, че и колегите ще постъпят по същия начин. Имам въпрос за индустриалната стратегия. Как ще се осигури възможност да е, се възползваме от е, потенциала на тези нови е, технологии. И ми се иска да чуя един съвсем конкретен план. Утре това, други ден второ, по-нататък трето. И възможностите за индустриалните данни. Всички повтарят едно и също. Не можем да отделим малките и средни предприятия. В уравнението трябва да влязат и те. Няма значение, че сме от е, различни парламентарни комисии. Тук сме пълни единомишленици. Трябва да престанем да говорим твърде общо. Малките и средни предприятия създават, обменят, използват е, данни и някои от тях могат да се превърнат в е, еднорозите вълшебници на пазара. Тези, които ще създадат нещо ново, не бива да ги изключваме. Стратегията трябва да е достъпна е, за тях. Та, съвсем конкретно. Първо, второ, трето. Утре с какво ще се заемете? Благодаря. Господин Бретон има думата. Мерти. Благодаря, госпожо Длабаева. Е, аз мисля, че много се радвам, че това, което казах, не ви е приспало, а сте останали така активно. Да. А, наистина има един спешен проблем, по който трябва да се реагира. Като мисляме, всички държави членки имат различни ситуации. Много важно комисията в някакъв момент е, и момента е също е така важен по време на обсъжданията за бюджетите. Именно за това трябва да се направи и сега, за да може всички инициативи, които съществуват, някои са много богати, да могат да се съберат в тази стратегия. И е, повярвайте ми, това е стратегия на данните и е, това е една естествена еволюция на промишления свят. Естествено, че има различни средства, естествено, че трябва да се осигури бюджета, който да бъде структуриран по такъв начин, че да се запази цифровата структура. Първия конкретен етап ще бъде да се види какво съществува, след това да се предвидят допълнителните платформи, за да може наистина да се изготви първата технологическа тухличка, така да се каже, строителен елемент, която ще може след това вече да се използва в следващите данни а, и да се създаде един съюз, за да може всички да се организират и се надявам, че в един момент а, част от бюджета, ако ние заедно се борим бюджета да бъде адекватен и това ще бъде вашата роля тук в парламента, от от следващата година няма да бъде съвсем тъм, късно да достигнем целите си, защото иначе ще дойдат хора от други континенти. Трябва да се създадат алгоритмите и одобряването, които ще могат да обслужват всички вериги от ценности и включително на малката и средна предприятия малките средни предприятия. Господин Пауло Боркия от ИТРА. Благодаря, госпожо председател. Цифровизацията очевидно е а, изключително важно а, явление, което а, има своите търговски и политически измерения и то те са съвсем неус... неотложни. А, Комисията сега се опитва да излезе през последните години с предложения за преобразуване на нашето пространство на данни, но подходът който е възприят от нея, поне както виждам неудачната среща на ресорния комисар с Фейсбук, не може да даде тези толкова положителни резултати, които искаме. Но позицията е отразена в Бялата книга, която беше оповестена сега комисията поема отговорност да внесе инициатива за инструменти, които ще могат да защитят нашето цифрово пространство. И това, както разбирам от Бялата книга, да се предвижда да се създаде е, структура, която ще даде възможност да запазим нашата конкурентоспособност и в цифровия сектор световен мащаб битката по 5G също е на вниманието на комисията, именно в посока на този подход. За да се възстанови технологичната конкурентоспособност на Европа, трябва да бъдат прилагани и други инструменти, които е, могат да ни помогнат да възстановим или да изградим една адекватна система. И въпросът ми е какви са плановете за е, създаване на е, така наречения цифров технологичен център, който ще може да противодейства на конкурентите отвън. Благодаря, господин Бършия, за въпросите и за това, че сте разбрали целите на комисията, именно да се въведе една екосистема, която да бъде от полза на това, което току-що обясних и описах. Това е цялата промишлена сфера, за да може да дава възможност за, за иновации. Въпросът е да се знае кой ще създаде тези ценности и иновации, кой ще се възползва от тях. И днес подобен род данни всъщност виждаме политическия, политическото предизвикателство. Всички искат да дойдат тук, в Европа. Да, наистина въпрос е спешен, и ние трябва да намерим в отговори на проблемите. Всички предприятия трябва да работят заедно, за да може да постигнем това. И това трябва да го направим в следващите 6 месеца, а не следващите 10 години. Трябва да се създаде тази екосистема, която може би ще има нужда от гиганти, от не от са толкова огромни платформи, защото става дума за секторна специализация, както много добре разбирате. Един алгоритъм, който е направен за автоматизирано шофиране, няма нищо общо с алгоритъма за симулиране на даждена молекула. Това са различни е, сектори. Ние трябва да ускорим работата в промишления сектор, но трябва да се изгради тази инфраструктура, трябва да се направи това в публичната сфера, както вече казах, и след това вече да се дадат инструментите на онези, които а, могат да ги използват, за да може да дефинират своите алгоритми, за които говорих. Това е една обща диматика, динамика, която ще ни даде възможност да се занимаем с промишлените проблеми и с тази битка, която се вижда а, и сега продължаваме с госпожа Виржини Жорон. Благодаря, господин комисар. И слушах с интерес вашето представене, особено в цифровата сфера и че Европейския съюз не е взел проблемите в своите ръце. Би трябвало да се реагира за да може да се плащат данъци в Европа. Първ френското правителство наложи данък, което да са другите френски предприятия. Това е по-малко, отколкото плащат малките средни предприятия в Европа. Какво може да се направи, за да се избегне тази нелоялна конференция? Ние имаме ние сме шампиони в цифровата сфера. Този си данък от 3% влияе на френските производства, особено виното и сирането. Според мен това е една а, загуба за Европа и за Франция. Европейския съюз ще приложи своите собствени такси и данъци върху цифровия свят, не може да се постигне споразумение. Имам две, два въпроса. Първо, цифровия дана, как ще го направите? Второ, как е възможно, че Европейския съюз ще предприеме мерки, ако европейски, е, държа, е, държавите членки на Европейския съюз налагат е, а, ограничения? Благодаря ви, госпожо, за въпросите. Нещата са много ясни. Днес, днес обсъждаме на равнище на ОИСР тези предложения за 154 държави. Нещата се разглеждат съвсем положително, почти всички са почти съгласни. Да, вие сте права, че има някои държави, които а, могат да се присъединят а, в рамките на ОИСР, но а, трябва да се действа е, е, изплащане, заплащането е, плащането на този данък е доброволно действие. И мога да кажа съвсем ясно, че на базата на споразумението в ОИСР трябва наистина да се борим, ако е необходимо, в рамките на Европейския съюз. Но ние се надяваме отново, че ще можем да разширим проблема на базата на обсъжданията, които се провеждат и както казват хората, когато говорим за тази динамика. Държавите, които се присъединиха към това споразумение, трябва да получат време, за да обсъдят как ще плащат тези суми в последното три, три месече. Сега ще продължим с господин господин Марчел Колая от Зелените. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви, господин комисар, за вашето присъствие на изслушването ни именно в тези дни, когато излизат трите стратегически документа – и що се отнася по-конкретно до Бялата книга за изкуствения интелект, там се обръща особено внимание на качеството на данните, за да се зачитат правата на човека, защита на личните данни. И това за нашата група е особено важно. Технологиите за модериране и проследяване на съдържанието, смятате ли, че отговарят на изискванията, за да се избегнат а, ам, раз, разпространените стереотипи а, и предразсъдъци на база пол и раса, или пък а, да, се, да не се допусне дискриминация на какъвто и да е признак? А във връзка с цифровата стратегия, когато вие представихте своята кандидатура, вие говорихте за отговорност на цифровите платформи. Вие сега искате укрепване на тази отговорност на платформите. Можете ли да ни обясните как ще е, осигурите необходимите гаранции, за да не се стигне до прекомерно отстраняване на съдържание. Благодаря. Merci, monsieur Colaya, pour votre, pour votre question également. Благодаря ви за въпроса. Обръщам се на два важни въпроса, които ми зададохте. Първият е свързан с контролът и наблюдението на определен вид съдържание от някои платформи. В момента има много ясни критерии, всички ги познавате. Става дума за езика на омразата, съдържание свързано с терористична дейност, детска порнография, всичко това ви е добре познато и там има ясна регулация. А иначе бях доста изненадан самият аз от фактата, че някои платформи започват да използват алгоритми на изкуствения интелект, които алгоритми, които могат доста прецизно да филтрират съдържание е, за засичане на съдържание от този вид категории, които са противозаконни. Тоест, този вид съдържание е престъпление според закона. Преди две години не можехме да си представим изобщо нещо на такива алгоритми, преди 4 години това беше немислимо. До каква степен те добре работят, дали на 80-90% са много въпрос, но никой не споменава идеята за повсеместно наблюдение. Държа да го заявя много ясно. Но може евентуално да се обмислят а, такива съпъсващи мерки, които може би ще са по-ефикасни, отколкото с технологията, които спораме гъхме до момента. Вторият ви въпрос е как да се изиска систематично от платформите да на, противодействат на този вид съдържание, без да се постави под въпроса принципа за ограничена отговорност на платформите, как на обещание, което дал в началото на мандата си. И в това отношение ще трябва да преразгледаме директивата за електронната търговия, за да видим дали трябва да се преразгледа определението или не, в кои случаи трябва да се действа и какъв ангажимент могат да поемат тези големи платформи за да отговорят на нашите а, изисквания, които отговарят на очакванията на голяма част от нашите граждани. Благодаря, господин Министр, от Зелените. Uh, Благодаря, благодаря, господин комисар. Е, многообещаващо звучат вашите думи, както и документите, е, които е, осигуряват водеща позиция на Европа в областта на данните и гаранции за правата на гражданите. Това трябва да се приветства. Но тук почти не говорим за а, връзката между а, Зеления пакт от една страна и а, цифровия дневен ред. Как разработваме технологии, как а, събираме а, данни е въпрос, който се поставя и във връзка с нашата енергийна ефективност и обратно, когато искаме да вземем водещи индустриални позиции е, и е, да повишим своята конкурентно способност. Това трябва да е и в двете насоки. Например, в производство на електроенергия. Как можем да приложим всичко това? Малките и средни предприятия също трябва да се включат. Има ли планове за стандартизация на данните и оперативна съвместимост? Като, например, за контрол на данните за потреблението и търсенето на енергоносители, така че да могат да се включат и малките и средни предприятия. На Световния форум беше посочено, че 7% от потреблението на електроенергия, което е сегашния дял, се очаква да се отвои в бъдеще използването на промишления отпадък, рециклирането на отпадъци и използването на вторични суровини в цифровите отрасли би могло да бъде един подходящ начин да се обвържат цифровия дневен ред и зеления пакт. Благодаря. Господин комисар, имате думата. Благодаря ви, господин Министио, за тези два толкова важни въпроса темата наистина е от първостепенно значение. Всички тези данни потребяват енергия. Когато децата ви снимат а, а, ястията си в а, стола или в Макдоналдс и си спащат снимките, само за тези размяна на снимки трябва да работи цяла атомна електроцентрал в Европа. Така че да, тези данни изискват много енергия. И трябва да положим усилия. Можем да постигнем напредък. Предлагаме по Както е, казахме, данните за платформите и за инструменталните видове данни ще се очаква да се а, отвоява всеки месец. Ами в а, такив случай ще трябва да се приложи същата принцип а, както за микротиповете, то ще трябва да се намалява два пъти цената за електричеството, за да може да се посрещат тези данни. В случая не трябва да се намали цената, а трябва да се намали отпечатъка, енергийния отпечатък на този вид данни. И сега трябва да го направим в рамките на зеленият курс и това е отлична възможност за Европа. Както казахте, все повече и повече в момента е отпечатъка под формата на емисии от парникови газове от данните по света в сравнение с авиационният транспорт. Така че, безспорно, няма как да говорим за цифрова стратегия за изкуствен интелект без да го вършим с зеления курс и всички наши програми трябва да гарантират, че част от средства отива за изпълняване на целите на зеления курс, иначе няма как да постигнем резултати. Благодаря ви, господин Краснодепски от ЕКР, от ИТРЕ. Много ви благодаря, господин комисар. Както знаем, към момента всички европейски програми изхождаха от принципа, че трябва да се уравновесят различните технологии в различните региони, за да се даде възможност на по-изостаналите региони да наваксат. С цел постигане на взаимни, полезни взаимодействия на европейско равнище. Затова е толкова важно за мен в темите, които вас ви вълнуват, а именно изкуствения интелект и 5G, да не забравят нуждата от сближаване на европейско равнище. Това въжи и за научно-изследователските програми. Трябва да се гарантира географското равновесие. Не бива да се допуска западване на неравенството по отношение на инвестициите в научно-изследователската дейност програмата за подготовка на Европа за изкуствения интелект AI Readiness показва, че има сериозно разминаване в равнището на подготвеност на отделните държави членки. Вие как смятате да отговорите на този проблем? Имате ли някакъв механизъм за сближаване? Мисля, че всички сме наясно. Тук сме изправени пред сериозен опасност и не искаме да се стигне до нов, нов бездна между източна и западна Европа. Ето защо смятам, че вашата стратегия би трябвало да има по-силно застъпен елемент сближаване. Благодаря ви, господин Краснодепски, за въпроса. Може би няма да е зле да се срещна с колегата, която отговаря за политиката за сближаване. Може би не е зле и от тази гледна точка да повелича малко бюджета си. Чудесна идея. Веднага ще се опитам се възползвам от нея. Въпреки, че планът, който предлагаме е по своята същност трансграничен план и засяга всички вериги за създаване на добавена стойност, обхваща всички МСП и всички дружества в Европа. Много е важно навсякъде да има възможности за изчислявания в рамките на програмата за високоскоростни изчисления. Всички трябва да имат достъп до тази инфраструктура и тази програма вече съществува и тя не е запазена на територия само за една или две държави. И за мен е много важно да продължаваме да надграждаме на тази инфраструктура, изградена в рамките на HPC или Европейската програма за високоскоростни изчислявания. Никой не бива да бъде изоставен в този процес и заедно с всички държави членки трябва да продължим напред. Също така, както вече казах, много е важно да имаме споделящи механизми с запъсващи мерки за всеки един сектор, като трябва да се предвидят обучения за МСП и такива Обучения ще има във всяка държава членка на местно равнище и ще се предоставят нужните обучения на тези, които трябва да предоставят нужната да подкрепа, за да може изцяло Европа всички да са готови да използват възможно най-добре новите технологии, било чрез пряко потреба на данните, било чрез алгоритмите, които ще бъдат оперирани от някои други. И накрая, за да имам достъп до общият набор от данни, които разполага на равнище. Те трябва да са на разположение и приоритетно да бъдат достъпни за МСП. Госпожа Мазурек, благодаря ви, господин комисар. През последните месеци вие самият и колегите ви от Европейската комисия непрестанно повтаряте, че имаме нужда от цифрова резолюция в европейската економика. И нееднократно подчертахте колко е важен, колко са важни действията на европейско равнище. Но става ясно, че без да осигурим нужната подкрепа на МСП, които са изправени пред много силна конкуренция от дружества, идващи извън Европейския съюз, цялата тази дискусия, която водим днес е напълно безсмислена. В вашата стратегия има елементи на отговор на тези проблеми, за които ви благодаря. Но какво може да кажете за проектите, които вече са на лице в рамките на вътрешния пазар, които дават възможност на по обициозните МСП да работят в областта на цифровизацията? Някои от тях, например, работят е, за цифровизацията на обществените услуги на публичната администрация. Цифровизацията може да ни помогне в борбата с е, избягването на данъчно облагане или е, за постигане на целите на зеления курс чрез въвеждане на интелигентни преносни мрежи потенциалът, с който разполагаме, трябва да може да се използва еднакво ефикасно в Полша, Австрия, Дания или Румъния. Очевидно е, че има истинска добавена стойност на европейско равнище. Има неекспо... недостатъчно експлуатиран потенциал, тъй като европейските МСП искат да бъдат новаторски, но не могат да се възползват от съществуващите вече решения, за да ги използват във вътрешният пазар. Така че какво се намерявате да подходите към насърчаването на тези МСП, за да се превърнат те в нови европейски шампиони? Благодаря ви. Това е един много интересен въпрос, който ми задавате. Est-ce que c'est une révolution Je ne sais pas, c'est une évolution en tout cas. Je préfère toujours utiliser le mot euh, évolution. Аз винаги отучвам да, използвам, да използвам термин еволюция вместо революция, тъй като това е една трансформация, която ще продължи поне 25 години, също както и зеленият преход. И за целта ще ни трябва нужното време, за да се научим. Това е времето, което трябва на човек да се приспособи и ще трябва да сме наясно с това. Но решенията трябва да се вземат сега. Включително и по отношение на възможни приложения, които ще имат сериозни последици. По въпроса за публичните данни. Първо, те трябва да са много ясно определени и да са достъпни за всички европейски МСП. Също така, възможните за използване на тези технологии и на данните, за да може и самите публични обществени услуги да се подобрят. Това също е важен аспект. Срещнах се с немалко министри, които ми казаха, Ами ще се възползвам от новите технологии, за да се подобри събирането на данъците, например. Знаете, че във всички държави членки се борим с данъчните измами и трябва да получим тази борба, за по този начин да се увеличат приходите в бюджета. За целта ни трябват обаче по-усъвършенствани алгоритми. Така че модернизацията и употребата на този вид инструменти с цел подобряване ефикасността на обществените услуги също е важна идея темата не попада в днешната ни дискусия, в тесния смисъл на думата, но тя се подразбира, защото всяка една организация, независимо каква е по своето същество, в момента в който генерира данни, може да използва тези нови технологии, за да подобри своето функциониране, да използва в по-добри, при по-добри условия своите възможности и в случая с обществените услуги да, да служат по-добре на европейските граждани. Госпожа Елена Контура го е им. Кирие Бретон, σχεδιάσατε на ρυθμίσετε. Много ви благодаря. Господин Бретон, възнамерявате да регулирате използването на изкуствения интелект въз основа на оценка на рисковете, свързани с изкуствения интелект. Но оценката на риска, на които се позовават и които сами по себе си са много полезни, не обхващат оценка на редица от а, рисковете свързани с свободата на личността. Не, не, не взимате предвид и заплахата за основните човешки права, чисти просто тъй като не разполагате с нужните данни за това. Как се намерявате да преодолеете тази слабост във вашият метод? На второ място. Има известни резерви към използването на изкуствения интелект и в частност разпознаването на лицевите черти в обществени места. Как може да се избегне използването на този вид технологии за контрол на работниците на работното място и как може да се предотврати масовото събиране и неправомерно използване на лични данни? Как ще гарантирате, че на работното място ще се зачита правата и достоинството на работещите и техните лични данни? Освен това, Съгласно данните на Международната организация на туризма, в Европа са пристигнали 580 е, милиона туристи миналата година. Знаете, че Европа е първата туристическа дестинация на световно равнище туризмът е един от най-бързо развиващите се сектори в Европейския съюз, който създава много работни места. Знаем, че туризма е сред приоритетите за вас и твърдите, че изкуствен интелект може да допринесе много за развитието на този отрасъл. Така че се питам дали Европейската комисия възнамерява да вземе предвид сектора на туризма, когато се предвижда разпределението на средствата за научно изследвания в областта на изкуственият интелект. Благодаря, господин комисар, имате думата. Благодаря, благодаря госпожо Контура по въпроса за свободата на, е, е, за на правата на човека. Именно тези а, ценности ще бъдат а, ценностите, които ние ще държим да бъдат включени, които се отнасят за е, индивидуалното поведение. Именно такива теми искаме да проверяваме както вече беше показано във връзка с методиката за екс-анте и екс-пост верифициране. сега по въпроса за контролирането не, не е разрешено. Разбира се, има някои а, изключения. Това се прави, например, в биометричните данни по летищата и това, всичко това е регламентирано. Ще отнеме известно време да проверим дали всички приложения, които се използват, например, в социалните мрежи, дали те отговарят на тези въпроси. Сега по въпроса за а, работата а, има някои аспекти тогава, когато, а, които не са разрешени. Може да се влезе в една много стриктно пазена сграда, като болница, например, и там има правила, които а, функционират и трябва да се а, провери кое може да се приложи другаде да или не. Вие споменахте за туризма, който е много важен сектор. определено това е една много голяма тема. Той самия си има свои а, ценности, особено с. А, а, тук може да се намеси вмести, да се вмести а, изкуствения интелект също така. Тук не става дума за лаборатория. Трябва да си дадем време да, да видим какво функционира, какво работи, какво не работи. Благодаря. Следващия въпрос е Ансофия Пелетие. Благодаря много. Вашата идея е да се създаде доверие в цифровизацията. Твърде много доверие привлича особеността, казва Корней доверието се спечелва тогава, когато път платформите спазват правилата, когато се борят срещу дъмпинга. Не се работи на базата на а, прозрачността трябва да бъде в сърцевината на нашата политика. Трябва да се промени логиката. Искам да запитам, какви са ангажиментите, които поемате при а, прехвърлянето на данните, като това става едно ново Елдорадо. Една друга тема в сферата на здравеопазването, медицинските данни са а, трябва да бъдат обект на защита на пациентите. Както каза колегата Елена Контура, би трябвало да се развие данните. Също така трябва да има бдителност по отношение на малките и средни предприятия, на неправителствените организации. Съжалявам, не съществува правото на труд, мога да цитирам шофьорите в Uber, работещите в Амазон и така нататък. Ние всички сме за а, това, което говорите, но каква ще бъде цената? свободата, ако има наблюдение, няма ли то да бъде репресивно? Трябва да се предприемат конкретни и прозрачни мерки. Благодаря, господин Бретон, имате думата. Благодаря, госпожо Пелетие. Слушайки ви, разбрах много добре е, това, което искате да кажете, но е, не сте били с мен тогава, когато аз се срещнах с председателя на едно голямо е, е, президент е много голямо е, цифрово предприятие. Вие предлагате точно това, което аз му казах и твърдях пред него. Да, аз напълно в съответствие с това, което вие казвате, Разбира се, говорихме за въздействието върху пазара, за отговорността, социалната отговорност. Също така казах, че всичко, което не е забранено, не е непременно решено, разрешено в съвременния свят, че отговорността трябва да бъде споделена, че трябва да има отговорност на обществото и е, всичко това е в съзвучие с това, което казахте. Именно по това ще работим в следващите, в едните месеци, за да може е, въздействието да бъде представено в края на годината. Е, в сферата на здравеопазването. Да, разбира се, това трябва да бъде в центъра на нашата работа. Естествено, изключително важно е. Аном... А анонимизирането на данните във връзка с останалото, което говорихте за използването на алгоритмите и излизането им от Съюза, аз самия трябва да ви кажа заедно с моите колеги, които твърдим, че трябва да се вземат точно тези мерки, особено в, сфера, в медицинската сфера, особено, че трябва да се вземе предвид тези алгоритми да не бъдат използвани за нещо друго. Това са критични сфери. Вие говорихте и аз говорих за въвеждането на интегралност в нашата политика. Благодаря. Сега много бързо преминаваме, казва председателя на следващия кръг въпроси. Този път имаме 10 оратори, максимално една година и след това аз ще е, дам думата на комисаря за 5 години. Започвам с госпожа Ева Майдъл. Благодаря, господин председател. В този е, важен ден много се радвам, че сте сред нас. Понякога е чудесно да бъдеш е, част от европейските институции. Been... И аз е, наистина съм горда от това, е, защото се представят толкова важни въпроси. Това не е въпрос, който е от вчерашния, днешния или утрешния ден. Това са документи, които са обърнати към бъдещето 10, 15, 20, а и повече години за напред. По такъв начин а, нашата економика ще може да даде още по-голям принос. Ще се използват чисти технологии. Поздравявам ви за амбициозния план на комисията, главно по отношение на данните. Един конкретен въпрос за управлението на споделянето на данни. Предвиждате до края на годината да се приеме законодателство в тази връзка. Бихте ли ни дали малко повече подробности в заключение, за да бъдат пълнокръвни тези документи? Всички заинтересовани. Председателя прекъсва, председателя прекъсва оратора. Мадам Джестиан Кутажар. Thank you, Chair, and thank you, благодаря, благодаря ви, господин комисар, че сте тук. Винаги е удоволствие. Европа има уникален модел на социално-пазарно стопанство. Това е, вдъхва у мен е, гордост. Е, социалната справедливост, е, економическата конкурентоспособност, е, устойчивостта, правата на гражданите – с ценности, които могат да бъдат подкрепени от едно цифрово социално стопанство. Да цитирам учените, ако искаме да бъдем глобален играч, ако искаме да отстояваме нашите ценности, трябва да определим стандартите и след това да играем по правилата на играта. През идните седмици и месеци ще се анализира предложението на комисията много подробно. Нашето политическо семейство обаче ще бъде изключително внимателно по отношение на социалното измерение включително правата и равенството на половете и уязвимите категории. Благодаря господин Влад Ботош. Благодаря, благодаря ви, че сте тук на съвместното ни заседание говорим за директивата за електронната търговия, вие казвате, че се стремите към нейното усъвършенстване. Знаем каква е отговорността за безопасността на продуктите и всички други изисквания, които се отнасят до пазара на традиционни стоки. Но на цифровия пазар нещата не са толкова ясни. Кой отговаря за спазването на изискванията за безопасност. Как се защитават правата на потребителите, когато имаме продукти от трети страни? През онлайн платформите се търгуват такива стоки. Искам да ви попитам дали инициативата за цифровия пазар ще предвижда ясен механизъм за установяване на отговорността за продукти, закупени от трети страни. В какви срокове смятате, че може да се прилага този механизъм? Благодаря, казва председателя. Моля ви, още 20 души има записани. Спазвайте е, лимита. Благодаря. на а, спортното игрище спортистите а, имат ясно а, предимство пред нас, аматьорите. В цифровата област а, Съединените щати una clara ventaja competitiva. Salvaguardarla, sin embargo, es para Europa una línea roja. Es evidente que no, competimos. que no competi, eh, competi... Но що се отнася до гарантиране на конкурентоспособността, няма равенство – не сме равни като конкуренти в сравнение с Съединените щати. Е, трябва да сме новатори, трябва да, из, да се прилагат интелигентни а, е, решения. И то такива, които приобщават малките и средните предприятия с висока степен на е, цифрова грамотност. Господин а, комисар, как ще работим за една конкурентно способна Европа, която настоява на прозрачността и защита на правата на гражданите? Благодаря, давам думата на представителя на Зелените от ИМКО. Бялата книга те първа ще бъде обсъждана. Предлага се регулаторна рамка, освен приложимото законодателство се е, предлага и доброволно етикетиране на нискорисковите продукти. Какъв ще бъде този етикет? И е, кое е вярно? А. Ще се актуализира действащата рамка, без тя да обхваща е, отговорността на тези, които поставят доброволно етикети, или Б, обратното – за детските играчки продуктите, които допускаме, са подложни на много строги изисквания. Защо за цифровия пазар трябва да е друго? Заповядайте, следващия оратор. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за изложението. То само потвърждава, че цифровият сектор в Европа не е разгънал пълния си потенциал. Докато ние бяхме пасивни, Google, Amazon, Facebook и Apple, познати като GAFA, са американски компании, които превзеха пазара. А сега китайски предприятия искат да разгърнат 5G технологиите в Европейския съюз и представляват по този начин огромна запах за нашата киберсигурност. Изправени пред тези предизвикателства, се оказва, че чуждестранни дружества доминират пазара в Европа по отношение на цифрови технологии. Европейския съюз само ни отслабва и трябва да се запитаме защо не сме в състояние да имаме собствени шампиони в областта на цифровизацията. Спомнете си, че през, 90, през 80-та година Евро, Airbus беше създаден за да се бори срещу Боинг и днес Airbus е най-голямото дружество производител на самолети в света. Имаме нужда от собствена силиконова долина, която да даде възможност на МСП да процъфтят. Имаме нужда от истинска Европа на сътрудничество в областта на промишлеността. Тя ни даде възможност да станем лидери на пазари като въздухоплаването, например. Така че въпросът ми е дали мерките, които предвиждате да предприемете, ще ни дадат възможност да имаме тези нови шампиони на цифровизацията. Благодаря ви, госпожа Летал маркиш. Е, е Благодаря. Много се радваме, че са представени документи по теми, които непременно искам да бъдат включени в стратегията, за да бъдат подобрени обществените услуги. Много са данните в обществените услуги, от които ще зависи доверието на гражданите в цифровия преход. Как ще се хостват тези а, данни, ако а, те се държат в частния сектор? Какво ще се направи така, щото обществените услуги да не зависят от а, частния сектор? И още един въпрос. Не е нужно сега да а, отговаряте. Смятате ли, че а, стратегията за онлайн платформите ще премахне монопола върху тях. Благодаря. Благодаря ви за представените инициативи за цифровата политика през едните 5 години. Трябва да укрепим европейското пространство на данните, единния пазар на данни. Но за това трябва да се инвестира в инфраструктура. Затова въпросът ми е следният. Имаме различен капацитет на облачните услуги в обществения и частния сектор. И не можем ли да обединим капацитета и ще може ли да се създаде един пазар на облачните услуги, който не се предвижда за сега преди е, втората половина на 2022 година. И аз тук цитирам комисията. Разликата между успеха и провала през следващите 5 години е, ще зависи именно от този преход. Благодаря. Госпожа Джесика Стегрут има думата. Бретон, Благодаря, много интересни и амбициозни идеи представяте вие. Те са на макроравнище и очевидно има намерение за приемане на е, законови норми с задължителна сила за цифровия отрасъл. И той ще се опита да намери изход, ако не отговаря на високите стандарти. Тревожа се, че в крайна сметка това ще доведе до прекалено голямо регулиране и то ще бъде пречка за иновациите. Ожесточена е световната конкуренция и подхода на основата на свободния пазар показва, че само 4 е, от най-големите цифрови компании имат седалище е, в е, Европа в сравнение с 45 в Съединените щати. Кой е най-успешният модел според вас? Благодаря, госпожа Гамон. Благодаря, че представяте вашите инициативи. На Мюнхенската конференция за сигурността вие присъствахте и ми направи впечатление, е, че киберсигурността все още не е достатъчно застъпена в е, стратегическото мислене за сигурността. Затова аз приветствам вашата идея за една комплексна а, стратегия. А, ИТРЕ а, се занимава с Центъра на високи научни постижения в областта на киберсигурността. Как ще я включите във вашата стратегия? Как смятате, а, че ще се а, развият нещата? Смятате ли, че един Център за високи научни постижения ще може да се впише добре в структурата? Много трудно е нормативната уредба да върви в същото темпо, с което се развиват технологиите и все пак какво ще се направи в тази посока. Благодаря. Имате 5 минути да отговорите. C'est très généreux. J'en avais que deux minutes tout à l'heure. Maintenant, on est à cinq. Благодаря ви. Много сте щедър. Миналия път имах само по две минути за отговор, сега имам пет. А да, но пък ми задохте повече въпроси и не ми обегна и този факт. Първо, връщам се на нещо много важно по отношение на управлението и споделянето на данните. Очевидно ще се е, генерира огромно количество данни и преди всичко трябва да изградим система за управление на тези данни, за да се гарантира, че има хоризонтален подход към употребата на данните. Оперативна съвместимост, употреба, споделяне, анонимизиране, разбира се, повторно използване Идеята е да имаме хоризонтален подход за цяла Европа, след което да вземем предвид особеностите на отделните сектори в тъй нареченото общо пространство на данните. Така ще работим и всеки сектор ще има собствена, своя собствена скорост и динамика. След което през 2021 година ще приемем и законодателното предложение са данните за взаимоотношенията между обществените органи и частния сектор. Това е те нареченият законодателен акт за данните. Тъй като мнозина подигнаха въпроса за управлението на данните. Връщам също така и на въпроса за социалното измерение, въпросите като равенството на половете. Всички тези въпроси са от ключово значение и могат доста лесно да бъдат разрешени, ако сме съгласни от самото начало какво искаме всички заедно. Не, няма да е много сложно след това да заложим тези изисквания във всички алгоритми, които по някакъв начин, пряко или непряко, ще имат нещо общо с тези въпроси. Въпросът за защита на потребителите. Вече разполагаме с нормативна рамка, която разбира се ще интегрираме, но и ще я модернизираме благодарение на алгоритмите. Така, например, да внос и пускане на пазара на играчки. Има цял списък от критерии, които трябва да бъдат проверени за съставките на играчката. И съответно, ако има алгоритъм в тази играчка, ще има също набор от критерии, и ще разговаряме с колегите от компетентните служби на комисията, за да видим до каква степен може да бъде интегрирана в настоящата нормативна рамка. Някой от вас е спомена отново въпроса за конкуренцията за Съединените щати и Китай. Разбира се, първата ни цел на нашата регулаторен подход е да последим динамиката, която доведе до създаването на тези гиганти в интернет, но които всъщност да се свеждат само до платформи, основаващи се на личните данни. Пак казвам, мнозина искат да седят такива гиганти по отношение на платформите, които ще работят с индустриални данни, но там моделът на, на работа е съвсем различен. Няма да цитирам името на един а, на, на, на, на една компания, но той но се срещнах с един директор на една такава компания, която наема между 35 и 40 хиляди инженери. Това са големите а, компании. И няма причина да се сравнява. Мога да ви кажа, че нашите инженери са толкова добре, колкото инженерите, работещи в Штатите или в а, Китай. И трябва да кажа, че вече имаме чудесни водещи дружества в цифровите сектори. Трябва да им дадем възможност да продължат да своята дейност в специфичната рамка на технологията, основаващи се на индустриалните данни. Виждам, че времето напредва, няма да се спирам на 5G, само един коментар за киберсигурността. Много е важна темата, важно също така да се спрем на научествателската дейност, ще мобилираме средства от Хоризонта Европа. И държа да отбележа, че не копираме всичко, което правят в Съединените щати. Видях един огромен договор, с който в момента договарят в А, от страната на Съединените щати и знаем за какво те се борят. Те просто не разполагат със същият капацитет, с който ние разполагаме и виждате в момента каква битка се води там, така че има и положителни и не толкова положителни неща, които се случват в Съединените щати и ние в Европейската комисия следим много близо какво се случва и бих искал заедно да изпратим едно послание за един по-реалистичен подход, дори може би да проявим заедно оптимизъм, но със сигурност да не проявяваме наивност и да не слушаме тези, които ни казват, че Европа е изгубила войната. Не, Европа не е изгубила битката за постоящи технологии на индустриалните данни. Безспорно ще трябва да въведем регулаторни, регулаторната рамка заедно и пак ви припомням, Предлагаме ви сътрудничество през следните три месеца и през едните години. Um, благодаря. Можем малко да удължим времето за работа, за което благодаря на преводачите, но следващите трябва много строго да спазят едноминутния регламент. Госпожа Пенкова. Благодаря господин Бретон за представянето на амбициозния цифров дневен ред. Мисля, че чувстваме предимствата на цифровата економика и технологии, но за да стигне до това цифрово бъдеще, Европа се нуждае от цифрова сигурност облачните услуги и е, операторите на е, крични обекти. Е, и това припокрива няколко ресора в комисията. Как е, ще взаимодействате с вашите колеги? Също така знаем, че има намерения за преглед преглед на нормативната уредба, особено по отношение на задълженията на националните компетентни органи и на операторите на такива обекти. Благодаря, госпожа Клуни. Благодаря. Благодаря ви за възможността достъпа до анонимизирани данни да бъде в полза на европейските граждани. Индустриалните данни, целевите платформи, европейското пространство за данни трябва да бъдат все финансирани с европейски средства. Вие посочихте този въпрос как ще изглеждат тези платформи? Кой ще ги а, е, администрира? Кой ще отговаря за защитата на данните и за локализацията на, а, е, на данните? Необходими са е, гаранции за правата на потребителите, когато се вземат решения. Имаме доста нормативни актове. Смятате ли, че общия регламент за защита на данните е достатъчен? Председателя на комисията вече посочи, че се предвиждат е, някои е, инициативи. Благодаря, господин Белами. Благодаря, господин Мисар, за вашето изложение. Много от нещата вече бяха казани. Искам да кажа нещо съвсем точно. Всички ние много ентусиазирано приемаме вашата теза, че Европа не е загубила битката. Е, бъдещето се гради вчера. Ние би трябвало да напишем нашата история а, а, е, преди да я живеем. Искам да ви запитам. Вие няколко казахте, няколко пъти говорихте за технологията 5G. Какво да направим, за да може да а, бъдем а, шампионите на Европа в сферата на технологията 5G? Аз всъщност говоря за политиката за конферен... конкуренция, какво може да се направи, за да може наистина да дадем на потребителите най-добрия продукт и най-добрата възможност да гарантира своят своят, своята автономия. Искам да чуя вашата гледна точка, ако обичате. Благодаря, господин Стова Клиери. Благодаря, вече разполагаме с новите технологии, които ни дават възможност за събиране на данни за всеки гражданин. Това е и огромна възможност и огромен потенциален риск. За страните извън Европейския съюз трябва да помислим какъв ще е риска за европейските граждани в Европейския съюз, когато се използват инструменти от трети страни извън ЕС. Нашите предприятия в този отрасъл трябва да поддържат своите стандарти, за да не се стигне до огъване пред авторитаризма, който идва от трети страни. Ние в комисията ИТРЕ констатирахме, че има изключително големи трудности в достъпа до европейските фондове. Как ще се улесни достъпа до тези фондове, които са основен инструмент за новаторство и конкурентоспособност? Благодаря, господин Боселагер. Uh, really to... Oil, uh, Благодаря. Много трудно беше за мен, когато се прие общия регламент за защита на данните, е да си представя как ще се покрият разходите за да се осигурява спазване на изискванията на регламента. А сега как ще бъде? И второ, защо избирате суверенитета пред способността във всички документи? От гледна точка на МСП, искам да е регламентиран пазара, но на него да са гарантирани достатъчно наброй брой пазарни субекти. Е, от гледна точка на държавата, е, защо се избира този подход? Благодаря, госпожа Лопес. Благодаря. В началото вие говорихте за платформите, които са на единия вътрешен пазар. голяма част от продуктите на вътрешния пазар са фалшиви или подправени. Новото законодателство как ще се справя с този вид продукти? Продукти, които са нестандартни или фалшифицирани – ще се е, прилагат ли същите правила за продуктите онлайн, не само традиционните? Благодаря. Oui. Bonjour, monsieur Breton. Euh, merci de votre présentation euh, très intéressante. Vous avez décrit euh, la... Благодаря за вашето е, изложение. Е, много е важно да разглеждаме цифровата економика, инфраструктурата. Това е изключително важно за гарантирането на нашия суверенитет във връзка с данните и да ни, пред, до, да ни запази от а, шантажа. Сега, ако използваме един пример, а, а, когато говорим за данните, които бяха из внесени от господин Сноудън. Искам да ви запитам, имате ли стратегия за из използване на капела в Европейския съюз, ако той се произвежда, за да запасите нашия суверенитет по отношение на стратегическите предприятия, като Nokia, например, и някои дружества извън Европа. Дали можете да поемете ангажимент, че развитието ще бъде в Европа, не в Силициевата долина? Следващия урад сектор. Благодаря, господин председател госпожо председател, в новия проект бюджет виждаме, че в цифровата програма има намаляване на бюджета, не се отчитат приоритетите на Европейския съюз за новата цифрова епоха. Не можем да бъдем конкурентоспособни по отношение в цифровата сфера. От наша гледна точка Европа има огромен потенциал за развитието развитието на изкуствения интелект и роботиката. И аз задавам въпрос. От една страна има по-малко финансиране, но от друга страна как, ще, как комисията очаква да разработи европейска правна рамка, рамка за развитието на а, изкуствения интелект, за да може наистина да отговори на техническите изисквания. Господин, госпожа Тун има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, ние наближаваме края искам да се възползвам от възможността да ви кажа, че опита ви и а, страстта, с която говорите за единия пазар е наистина прекрасна и ние ще можем да работим много добре в бъдещите години. Но във вашата вашето съобщение за оформянето на цифровото бъдеще на Европа, аз виждам един липсващ много важен елемент, е именно геоблокирането. Питам се дали това означава, че комисията не възнамерява да внесе предложение за преразглеждане на този регламент, което ще ме разочарова много, тъй като комисията трябва да докладва на парламента до 23 март. Съществуващия регламент, както вероятно знаете, не помага на потребителя да получи достъп до цифрово съдържание. Искам да чуя дали възнамерявате да промените промените спешно тази ситуация и то спешно. Господин Тоженов, Стържиновски, благодаря. Нашата политическа група традиционно подкрепя а, единен пазар без вътрешни а, бариери. Стратегията в тази сфера а, а, показва, че трябва да се е, обработват данни. Но се питам дали няма да създадем един проблем за бъдещи международни реакции. Къде ще намерите равновесието между отворения и затворения подход за потоците данни между Европа и останалата част от света? Благодаря. Господин Бретон, имате 5 минути да отговорите, както и с заключителни бележки. 5 минути и за двете ли? Добре. Добре. Аз искам първо да направя едно а, за включително изказване. Благодаря ви много. А, Впечатлението беше наистина много богато. Много ви благодаря на всеки един и аз наистина с много голямо удоволствие искам да кажа, че съм с вас тук днес след обед. И сега съвсем набързо по няколко въпроса сега по ФИСМА и по въпроса, който беше зададен по финансирането, да, разбираме се, Работи се в момента за а, разработването на веригата на ценностите, свързани с, с финансирането. Криптологията е много важно, финансирането също така е изключително важно, за да може да се започне да се разбира този въпрос. По въпроса за геоблокирането. Това е една тема, която е скъпа на сърцето ви. Не сме я забравили. Е, това е един приоритетен въпрос и ние ще се ангажираме, и аз ви го потвърждавам днес, отново да говорим. Не сме сменили становището си по този въпрос. Сега по въпроса за високорисковите предложения именно по тази причина се правят консултации, за да може помежду си да дефинираме какво представляват високите рискове и големите предизвикателства. Тук трябва да има а, взаимодействие. Говорихме за детските играчки. Да, наистина това е предмет с потенциален висок риск и трябва да съществува и да се прилага на много голяма отговорност. Нещо, което беше повдигнато за автономията, за стратегията, за мрежите. Мога да ви кажа, че аз бях преди доста години в един, при един голям оператор а, и аз от категорично отказах да се продава а, и фактически сега вече имаме инструмент, а, който ни дава възможност да проверим дали риска е голям или малък, така че да може а, онова, което се произвежда, складира в Европа да отговаря на тази стратегия. Ние не сме отворена зона, ние прилагаме и зачитаме правилата на Световната търговска организация. За мен обаче проблемът е да се установят правилата съвсем ясно и те да се спазват. Не става дума за протекционизъм, става дума да се каже, че има а, някои приложения, които са високо рискове. Трябва да се каже съвсем ясно, че има критерии, които много ясно а, дефинират а, доставчик, който е потенциално високо рисков а, и а, чрез регулатора, както вие говорихте, чрез операторите, това трябва да се следи. Е, същевременно, като разглеждаме конкурентоспособността, е, с това се занимават и другите ми колеги и трябва заедно да разгледаме еволюцията на цифровия свят, за което говорихме днес след обед. Много въпроси бяха зададени за малките и средни предприятия. Е, очевидно е, че всичко всички ние искаме да извлечем полз от малките и средни предприятия и да се въведат структури на управление – и а, един легитимен въпрос а, за незаконните производства. Да, наистина има подправени или незаконни производства и трябва да се реагира масивно с а, м, регулиране екс-анте. Това е нашата отговорност. аз, разбира се, имам намерение а, да а, използвам а, всичките си правомощния. С това приключих моето изказване. И много ви благодаря. Благодаря, казва председателя, господин комисар. Благодаря ви много. Вие днес представихте един от двата основни приоритети за нашия мандат, цифровия главен план. Необходима е технологична еволюция. Много е важно след изказването ви да кажем, че комисията, парламента и държавите членки трябва да работим заедно, за да можем да растем заедно е, ще очакваме следващите стъпки, тъй като цифровия преход е неизбежен. Трябва да работим усилено и съм сигурен, че заедно ние можем да сведем до минимум заплахите и ще оптимизираме възможностите. Благодаря.